Ако няма възражение, ще предам предложенията за назначение на съответните отговорни структури. Не виждам възражения срещу тези предложения. Прекъсваме сесията. Закривам заседанието.